Е, колеги, моля заемете местата си, за да започнем съвместното заседание на Комисия по земеделски въпроси и Комисията на жените. Всичко това, е, повод за това тази съвременна, да, съвместна среща е един доклад кой е посветен на ролята на жените в селските райони. Марияна Петир и Мария Лин, е, Лидия Сендра Родригеш е, са докладчици. Щеше ми се да започнем на време, но явно трябва да изчакам всички да се запишат в е, списъците. Да сега казвам добре дошли на всички присъстващи включително на колегите от Комисията по въпросите на жените. Е, тук присъства и ръководството на комисията. Госпожа Димента Лопес също присъства. Позволявам си да и дам дум. До господин Де Лопеш давам му думата. Господин председателю, благодаря за топлите думи. Няма да губя време от името на комисията по, за жените искам да благодаря за доброто взаимодействие между нашите две комисии това пролича и при работата по доклада. Докладчиците и докладчиците в Сянка работиха много добре. Целта ни е да постигнем е, чрез консенсус един добър доклад, на тема жените и тяхната роля в земеделските райони, селските райони и земеделското производство с надеждата да допренесем за преодоляване на разликите между мъжете и жените. Това е всъщност, което имам да кажа. Благодаря и нека да продължим работата. Благодаря, казва председателят. Госпожи докладчици, желаете ли думата? А ако е, искате ли да кажете нещо по доклада? Госпожа Петир, моли, може би. Благодаря, господин председателю. Искам да изкажа благодарност на всички, които участваха в изготвянето на доклада, които предложиха изменения и направиха предложение по темата жените и тяхната роля в селските райони. Надяваме се, че ще се получи един положителен доклад. Аз лично искам да кажа, че той е посветен на всички смели жени в селските райони, защото там те играят много странна роля. Те съхраняват семейството, културата, наследството и традициите. Те допринасят за съхранението на ландшафта и участват в селско стопанското производство. Те са истински героини и аз се надявам доклада да допринесе за тяхното положение. Госпожа Сендра Родригеш, благодаря. Ще бъде и аз много кратка. Искам само да благодаря на всички, които допринесоха за създаването на доклада. Е, имаше четири е, предложения за изменения, така че днес можем да излезем пред вас с този доклад. Освен това, искам да кажа, че този доклад, се, надяваме се, ще допринесе за постигане на истински успех в поставянето на равно, на равни, при равни условия на мъжете и жените. Госпожа Моваи. Правилно ли разбирам, че сега обсъждаме доклада или не? Няма дебат. Просто ще гласуваме. Добре, прощавайте. Председателят отговаря. Днес няма дебат, само ще гласуваме. Тук искам да кажа добре дошли и на наши гости по покана на госпожа Петир. Това са жени които, от селски райони, които участват активно в живота на тези райони и на които аз с радост казвам добре дошли. След което без бавене да пристъпим към гласуване. Компромиси електронични? и пуши. Не, гласуването ще бъде по електронен път. След това ще се върнем към обичайната форма на гласуване. Започваме с компромис номер 15. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 126. Кой е за? 176 поправя се председателят. Кой е за? А, имаме проблем с картата ли, колега? Моля, в такъв случай, ако има технически проблем, моля, давайте знак с ръка. Кой е за? Кой е против? От кой е... Той се въздържа, отхвърля се. Разбирам, че имаме технически проблем с превода от английски език, казва председателят да се надяваме, че сега вече ще продължим. Сега компромис 16. Сто седемдесет и шест. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Но си заслужаваше да видим каква е разликата. Сега компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 161. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 144 е следващото изменение за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път за изменение 144. Край на гласуването. Приема се. След това компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 306 е следващото изменение. Моля, гласувайте с дигане на ръка за. Приема се. Добре. По втората. Тук имаме гласуване в две части. Втора част за. Против. Приема се. Но ако желаете, нека да проверим чрез електронно гласуване. И, а, след което продължаваме с гласуване за компромис 19. Моля, гласувайте по електронен път. Прекратете гласуването, обявете резултата. Е, господин Тарабела, имате дума. 174. не отпада. Трябва да гласуваме 174 преди 19 на госпожа Шрая Перик. Благодаря много. Наистина това беше техническа грешка. И така, връщаме се назад в гласуването. Изменение 174 за, против, приема се. Сега вече компромис 19. Казахме, приема се. И продължаваме. Не, нека да повторим гласуването за компромис 19. Моля, гласувайте по електронен път. Благодаря. Край на гласуването.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 Поправка. Е, изменение 187 е, за против 200. Е, Кой е за? Кой е против? Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се но с мал, минимална разлика в гласовете. Сега компромис 20. Моля, гласувайте. Установете гласуването. Приема се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 307 е следващото изменение. За. Приема се. 190. За. Против. Отхвърля се. 201. За. Против. Отхвърля се. 212. За. Против Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Изменение 212. Край на гласуването. Приема се. След това компромис 22. Моля, гласувайте за компромис 22. Край на гласуването. Приема се. 227 е следващото изменение. Някой иска думата ли? Искам да проверим гласуването по 190. Казахте, че се отхвърля, аз не съм много сигурна. Председателят. Добре, моля ви, реагирайте незабавно. Но добре, ще се върнем на 190. Моля да гласуваме по електронен път за изменение 190. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Благодаря. Сега изменение 227. Е, гласуваме го заедно с 229. За, против? Нека да проверим. Струва ми се, че се приема, но нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Без голяма разлика в гласовете, но все пак. Сега компромис 23. Моля, гласувайте. Компромис. Край на гласуването. Приема се. 244. Кой е за? Приема се. 172. Кой е за? Приема се. 173. 153, кой е за, приема се. Компромис 24. Моля, глас, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. След това 297 изменение. Кой е за? За казахме. Против. Отхвърля се. След това 243. Кой е за? Приема се компромис 25. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Двеста шестдесет и пет. Кой е за? Приема се 245. Приема се 246. За кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 28. Момент, казва председателят. Да няма грешка. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста е следващото изменение. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим. Електронно гласуване по 284. Край на гласуването. 284. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. След това 309. Моля, гласувай. Сега компромис 27. Моля, гласувайте по електронен път. За 309 ли нещо? Имате да кажете. Добре. 309. Гласуваме отново. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Благодаря. Приема се. Сега гласуваме за компромис 27. Край на гласуването. Приема се 294. Кой е за? Против? Приема се 300. Кой Подкрепя изменение 300. Кой е за, кой е против? Приема се. Компромис. Не, нека да проверим. Е, електронно гласуване по изменение 300. Изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте по компромисно предложение 29. Край на гласуването. Приема се. Компромис 30. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1 е следващото изменение. Моля, гласувайте. За, против, прием. Нека да проверим. Струва ми се, че се приема, но нека да проверим. Изменение 1. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Приема се изменение 3. Кой е за? Приема се. Благодаря. Номер 4. За. Приема се. 5. Кой е за? Приема се. 6. Моля, гласувайте. Приема се. 7. Кой е за? Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 127 на госпожа Гусиевска, Кой подкрепя изменение 127? За против отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Изменение 105. За. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Моля, установете гласуването. Приема се. 58 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 31. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се изменение 42. Кой е за, против, отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Компромис 7. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Кой е за? Против? Отхвърля се, ми се струва, но нека да гласуваме по електронен път. Проверяваме гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, наистина, добре беше обаче да проверим. 34 е следващото изменение. За, против, а, отхвърля се. След това компромис 8. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Благодаря. Сега изм... Изменение 60. Благодаря, приема се. 61. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 62. За. Приема се. 65. За. Приема се. 66. За. Приема се. 68. За. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Благодаря. 92. Кой е за 92? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 73. За, против. Отхвърля се. Компромис 10. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Благодаря ви. 126 е следващото изменение за. Приема се компромис 11. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се компромис 12. Моля, гласувайте за компромис 12. Край на гласуването. Изменение 22. Кой е за приема се? 106. Кой е за 106? Кой е против? Нека да проверим. Гласуваме по електронен път за изменение 106. Край на гласуването. отхвърля се с два гласа разлика. Хубаво е, че проверихме. След това 110. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим. 110. Моля, гласувайте. Приема се. 111, 111, кой е за? Приема се. 112, кой е за? А, няма да се гласува, извинявайте, компромис 13. Моля, гласувайте за компромис 13. Край на гласуването. Приема се след това компромис 14. Моля, гласувайте. Приема се. И така, справихме се с гласуването за всички компромисни предложения. Сега гласуваме по целия текст с внесените изменения. Моля, гласувайте. Благодаря. Преустановете гласуването. Много благодаря. Мога само да поздравя докладчиците и да благодаря на всички вас за сътрудничеството и взаимодействието по тази важна тема. Още веднъж поздравления за докладчиците. Желая ли някой от докладчиците да каже нещо? Очевидно не. Тогава ще направим кратка техническа пауза, за да могат колегите от другата комисия да напуснат залата. Разделям се с мъка на сърцето с вас, но се налага ние да продължим работа. Благодарим. Поглеждам часовника, много стегнато работихме. За 20 минути сме се справили. Браво!

chęcią, z chęcią zapraszamy e, Panie do pozostania na stałe w Agri Committee, także to myślę, że będziemy tu... Kolegi, колеги, ако колегите от комисията жени могат да останат веки веков, а в комисията селско стопанство ще им се радваме. Много ще им се зарадваме. Но сега е време да пристъпим към друга поредица от гласувания. И така, пристъпваме към гласуване. Докладчик е господин Вигас. Става въпрос за съответствието между финансиран в Европейския съюз, равновесие между инструментите и грантовете в политиката по кохезия на Европейския съюз. Това е много важен доклад – е, това е нов подход е, в подкрепа на финансовите инструменти, е, за да могат те да заменят безвъзвестните средства. Много е важно да обсъдим тези въпроси сега, за да можем да подготвим доклад сега, защото това може да насочи използването на средствата по време на новата финансова рамка. Мисля, че ще бъде добре докладчика да вземе думата. Той сред нас ли е? Али е пани е, координатор, пани... Не, не, отсъства, но виждам, че госпожа Сандра, която е координатор, би иска да вземе думата. Мигел Диагас отиде да си вземе карта за гласуване. Ако обичате, нека да изчакаме две минути.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 W takim razie mam propozycję. Jest pani poseł. E, Виждам, че госпожа Денчила е вече сред нас. Ето защо предлагам междувременно да гласуваме нейния доклад, е, който се отнася да, условията на труд и несигурна заетост. Тук ли е госпожа Данчила? Да, добре. Водеща комисия е комисията заетост. Госпожо депутат, имате думата. Благодаря. Бих искала да благодаря на докладчиците в Сянка, колегите от секретарията и всички, доклади, е, всички колеги, които допринесоха за разработването на този доклад. Надявам се е, той да придобие добавена стойност, благодарение на работата на всички, които са преценили, че темата е важна и които ще се отразят е, на всички онези, които работят при несигурна заетост, благодаря ви, казва председателя, госпожо депутат. Пристъпваме към гласуването. Най-напред компромис А. Електронно гласуване, начало на гласуването, компромис А. Край на гласуването. поправка 48 за против, въздържали се, приема се. 39-то е, изменение на господин Папуто. Е, искате да проверим? Добре. Е, проверяваме гласуването по изменение 38. Начало на гласуването. Извинете, вие тук, що гласувахте за. Видях, че мнозинството е за. Така или иначе, е, вече приключваме гласуването. Отхвърлено. Изменението е отхвърлено. Но, но, но защо? Защото току-що социалистите гласуваха за. Така, сега пристъпваме към Председателя прекъсва. Да. Е, всъщност, е, ние мислихме, че гласуваме по друго изменение. Е, сгрешихме. Председателя, добре. 39-то изменение за. Против. Отхвърля се. 40-то изменение за. Приема се. 41 изменение за. Приема се. Компромисно изменение Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48 за. Против. Отхвърля се. 53-то изменение за. Приема се. 55-то за. Приема се. 56 за. Приема се. Компромисно изменение С. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. За. Приема се. Компромисно изменение Б. За. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към компромисно изменение да е за. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към изменения 70, 71 и 72 за. Приема се. 49-то изменение. За. Приема се. 82 за. Приема се. 84 за. Приема се. 74 за. Приема се. 75 за. Приема се. Сега 77 изменение за. Против. Отхвърля се. 78 изменение за, приема се. 79 за, против, отхвърля се. 80 за, приема се. 81 за, приема се. 86 за, приема се. 83 за, приема се. Против. Нека да проверим. Нека да проверим. 83-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към изменение F, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към изменение 90, 8, 101, 103. Има три изменения. 98. Да, благодаря. Приемат се. Сега пристъпваме към изменение 106. Не. Председателя се поправя. Пристъпваме към изменение 100. За. Против. Приема се. 102 за, против, отхвърля се. Искате ли да проверим? Не. Добре. В такъв случай сега гласуваме изменение номер 104. 104 за, против, отхвърля се. 105 за, против, отхвърля се. Изменение номер едно. На господин Дантен. За. Благодаря, приема се. Компромисно, е... Компромисно изменение номер едно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сега пристъпваме към компромисно изменение номер 2. За. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пристъпваме към компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега, изменение номер 13 за, благодаря, приема се. 14-то изменение. Благодаря, приема се. 16-то изменение. За. Против. Отхвърля се. 17-то изменение. За. Против. Нека да проверим. 17-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега изменение 18 то на господин Тарабела за, против. Нека да проверим. 18-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение. За, против. Отхвърля се. 21-во изменение. За, против. 22 и 23 изменение едновременно за, против, приемат се. 24 изменение за, против, отхвърля се. 25 изменение за, приема се. 26 изменение за, против, отхвърля се. 27 изменение за, против. Нека да проверим. 27 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение за. Против. Отхвърля се, но нека да проверим. Нека да проверим 28 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете за звуковите ефекти, казва председателя. 29-то изменение сега за, против, приема се 30-то изменение за, приема се. Сега гласуваме целият проект с измененията електронно гласуване, начало на гласуването. Благодаря. Проект становището се приема. Поздравяваме докладчицата. Искате ли да се изкажете? Заповядайте. Председателя, да, благодаря. Не, не искате да вземете думата. Добре. В такъв случай ви благодарим още веднъж. Благодарим на сътрудниците ни. Благодарим и на докладчиците за становище. Господин Тарабела току-що целуна докладчицата, така че той благодари от името на цялата комисия. Благодарим. Председателя, сега Пристъпваме към доклада на господин Виегаш. Виждам, че докладчика се присъедини към нас. Вече почертах значението на този доклад. Става въпрос за нови финансови инструменти. Те трябва да бъдат изпробвани по време на настоящата финансова рамка по време на следващата ще разполагаме с повече инструменти, но е, с по-малко преки субсидии, благодарение на тези нови инструменти. Благодаря на господин докладчика. Имате думата. Благодаря ви. Ще кажа само няколко думи. Успяхме да изработим доклад, който според мен изцяло отразява позициите на различните политически партии в тази парламентарна комисия. Ние разполагаме с положителен набор от инструменти. Необходими са ни и нови такива, но по никакъв начин те не трябва да подромват настоящата политика за подкрепа на селското стопанство, особено по втория стълб като цяло е, това е набор от инструменти, които са положителни, но е, трябва да ги проучим е, много внимателно, за да сме сигурни, че те се съчетават с други инструменти, които са изработни, за да подкрепят европейското селско стопанство. Те не заменят настоящи инструменти, те просто допълват съществуващите. Така че мисля, че те ще бъдат добри, но трябва да се отнесем към тях предпазливо и най-вече да се уверим, че по никакъв начин те не подкрепят традиционната подкрепа с стопанство, особено по втория стълб. Аз съм удовлетворен от този документ е, мисля, че документът е на лице, е, благодарение на работата от всички докладчици, докладчици в Сянка, секретарията, колеги и депутати. Мисля, че като цяло свършихме чудесна работа. Е, организирахме и изслушване на експерти по темата. Е, в този документ са включени най-различни становища. Надявам се той да получи нашата подкрепа. Председателя, и аз благодаря. Искам само да помоля преводачите да говорят малко по-близо до микрофоните, за да ги чуваме по-добре. Благодаря, господин докладчик. Пристъпваме към гласуването. Компромис А. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Компромисът се приема. Изменение 39 за, против, благодаря, приема се. 21 во изменение за, приема се. 23 благодаря, приема се. 60 отхвърля се. 69-то отхвърля се. Компромисно изменение Б е начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Кой е за 31 изменение? Благодаря, приема се. 32, 33, 34 в блок. Благодаря, приема се. 35 изменение за, против, Нека да проверим. Изменение номер 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега. Компромисно изменение С. Начало на гласуването, край на гласуването. Още веднъж гласуваме по компромисно изменение С. Начало на гласуването. Повтаря председателя. Край на гласуването. Компромисно изменение да. Д. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48 на господин Капуто за. 48 приема се. Компромисно изменение е начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 59. За. 59-то изменение на господин Никълсън. Приема се. Изменение 60-то за. Приема се. 61 за. Приема се. 62 за. Приема се. Компромисно изменение в Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение за, против, отхвърля се 75-то за, против. Нека проверим. 75-то изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 77-то изменение за, приема се 77 за, приема се. Компромисно изменение първо, начало на гласуването. Начало на гласуването, край на гласуването. Компромисно изменение 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря, приема се. Компромисно изменение трето. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Пристъпваме е, на, към гласуването на целия проект с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Благодаря много. Проектът се приема. Иска ли докладчикът отново да вземе думата? Не, благодаря. Още веднъж поздравления. Поздравления на вашите сътрудници, на съдокладчиците по становище. Пристъпваме към следващия доклад. Това ще бъде нашия последен доклад. Той е за палмовото масло. Czy mamy opinię? Komisja właściwa jest komisją. Водеща комисия по този доклад е комисията ЕНВИ. пълното заглавие на доклада е памовото масло и обезлесяването на тропическите гори. Докладчикът ни е сред нас. Искате ли думата? Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Най-напред Бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка, на сътрудниците ни, на всички, които ни помогнаха в, в техническата ни работа. Благодаря в частност на Андрей, сътрудникът ни на групата на Зелените, който свърши отлична работа. Струва мисля, че успяхме да постигнем много добър консенсус по всички по един толкова важен екологичен въпрос, а именно обезлесяването на тропическите гори. Палмовото масло има голямо социално-економическо въздействие, специално в Индонезия и в Малайзия. В Индонезия има обезлесени райони от гора, които са с площа на Германия. А голяма част от това памово масло се използва в Европа, в хранителната индустрия или в сектора на биогоривата. Така че тази тема много ме вълнува и се опитах да покажа тази своя страст в а, доклада. Смятам, че е много важно да се занимаем всички тези въпроси и с обезяването на тропическите гори, с заграбването на земи, с а, сушите в регионите, предизвикани от отглеждането на палми за палмово масло. Благодаря за всички допринесли за изготвянето на този доклад. Благодаря ви, господин докладчик. Благодаря предварително и на всичките ви сътрудници. И бих искал да помоля политическите съветници на политическите групи да се свършат с координаторите, за да видим дали можем по-рано да започнем с заданието на координаторите. Моля, проверете, защото ще приключим по-рано с гласуването и много ще се радвам да ми кажете дали ще може да започнем заданието на координаторите по-рано от предвиденото. Благодаря ви. Сега пристъпваме към гласуването. Започваме с компромис 1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Приема се компромис втори. За. А моля гласувайте, извинете. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 3. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение 80. Извинете, изменение 18. За. Приема се. 118 за. Извинете, 78 за. Нека да проверим, не съм сигурен дали го приехме или не. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С голямо мнозинство. Компромис номер 4 за. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 15 за. Против. Мисля, че се приема, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 5. Моля, гласувайте. Изменение за приема се. Компромис номер 5. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 6. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение 50 за Против. Отхвърля се. 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 130 за, против, отхвърля се. 119 за, против, Отхвърля се. Компромис номер 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 9. За. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 11. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Компромис 12. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 13. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Компромис 14. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Приема се компромис 17. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Изменение 115 за, против, отхвърля се. 112 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 112. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Нека тогава да проверим отново по електронен път е, изменение 115. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, прав бях. Изменение 170 за. Приема се. И сега гласуваме проекто становището като цяло за. По електронен път, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Искате ли отново да вземете думата? Не. Добре, благодаря ви още веднъж. Благодарим на всички членове на комисията, благодарим на всички докладчици и докладчици по становище. С това приключваме заседанието на комисията и ако е възможно, ще пристъпим към заседанието на координаторите. А заседанието на комисията се подновява в 15 часа.